Good day, everybody, dear colleagues. Welcome back to... Здравейте, колеги. Добре дошли в работата на нашата комисия. Изчакахме няколко минути преди да започнем, но ми се струва, че вече е нужно да а, започнем, поне да приемем дневния ред, а именно те точка 1. Има редица изменения. Точка 3 Одобрение на протокол от заседанието от февруари ще се отложи за следващото заседание. Тогава ще ги приготвим. Точка 9. Конфискацията, обезпечаване на облагите от престъпления се отлага. Точка 12. Защита на физическите лица също се отлага по молба на двамата докладчици, господин Албрехт и господин Друцъс. Днес ще има среща на координаторите в две части. Една в 11, първа част в 11.45 при закрити врата. Ще прекъснем сутрешната ни сесия по това време. И втората част на среща на координаторите ще бъде в 3.30 след обед, веднага след обедната почивка. После, точка 20, делегацията в Кипър. Докладът от нея се отлага за 4.15 след обед. И нова точка се добавя в дневния ред сутринта утре в 9 часа. А именно одобряването на препоръките на координаторите. Накрая, точка 23 за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на човешките права се отлага за следващото заседание на Либе на 7 май. Ако нямате възражения, приемаме дневния ред в този му вид и продължаваме нататък. Съобщение на председателя. На първо място номинация за докладчици. Госпожа Викстрем от АЛДЕ. Тя ще бъде докладчик на, по директивата за условията за вход и престой на лица от трети страни. И господин Енсио и госпожа Сомер ще бъдат номинирани за ко... с а, докладчици за предложението за изменение на Шенгенския кодекс на границите. Ако няма възражения, преминаваме към първата точка по същество в дневния ред състояние на текущите междуинституционални преговори в рамките на законодателните процедури. Тук става въпрос за правото на достъп до адвокат по време на законно наказателно производство и правото на комуникация при съдържането. Преговорите в момента се про веждат в момента на 17 април. Имаше заседание три тристранно. Ще чуем нашия докладчик Елена Антонеско, която ще ни разкаже какво е състоянието. И след това ще имаме информация за преговорите по време на триалога, тристранните срещи. Госпожо Антонеско, имате думата. Колеги, на трекута... Благодаря, господин председател. Искам да уведомя колегите, че миналата седмица в Страсбург беше организиран седми трилог в рамките на директивата относно правата на лицата, които са подложени на наказателни производства. Дискусиите бяха изключително интензивни. От моя гледна точка успяхме все пак да напреднем. Бих искала да благодаря на съвета и на комисията за усилията, които са положили с цел постигане на определени компромиси по немалко от разглежданите аспекти. Разисквахме по някои членове, които все още изискват а, изменения. Някои аспекти са по-скоро технически и тези неща ще бъдат разгледани от техническата им страна, но има някои други аспекти, които изискват по-нататъчни дискусии. И сега е, бих споменал е, най-общо казано въпроси, които изискват е, допълнително разясняване. Всичко, което от нас е свидетелите, активната роля на адвоката. И тук парламентът иска да се увери, че процедурните правила за участието на адвокатите в разпита няма да навредят на правата на адвокатите, що се отнася до задълженията на държавите членки. В рамките на трилога беше подчертано, че от голяма важност да имат достъп до информацията за адвокатите, за лицата, които не са задържани Дискусии още текат относно членовете, които касаят уведомяването на третите лица относно аресту, арестуването и правата на това трето лице. Също така членовете, които касаят отказ от адвокатска защита и всичко, що се отнася до мандата за е, заповедта за европейск, европейската заповед за ареста. Е, все още си налагат някои изяснявания в е, рамките на дискусиите с докладчиците и докладчите в сянка. И тези аспекти ще бъдат разгледани също на следващата работна група на съвета. Между тези въпроси има и дерогацията от е, правата на адвоката, интереса на разследването и проблеми, свързани с географските условия, също така и въпроси, свързани с поверителността на информацията, която се обменя между адвоката и заинтересованото лице. Всички институции по-настоящем правят необходимото, за да приключат тези разговори. Оценявам усилията на иранското председателство в това отношение и смятам, че това, което е най-важно за нас – е резултатът от е, преговорите. Това било то някакъв текст, който гарантират на заподозрените или арестуваните лица право на защита онлайн с по стандартите на Европейската конвенция за правата на човека. И сега оставам на разположение на колегите за всякакви въпроси, изяснения и така нататък. Благодаря. Thank you. Благодаря. Тъй като тук говорим за състоянието на текущи преговори, ще включим и точката за правата и т.е. програмата за права и гражданство. Так му се отглеждах за вас, госпожо Гьонц. Тази програма е възложена на нашата колега Гьонц като докладчик. Нека чуем нея за текущите преговори. Uh, attitude. И така, трилогът протича много конструктивно. Day. Последният среща от ресторанните срещи беше този понеделник. Има още въпроси, които са като висящи. Първия, най-трудния за делегираните актове и актовете за изпълнение, което също е висящ въпрос и в други процеси на триалог. Надявам се скоро да намерим решение, а именно следващия път на 13 май. Има и други висящи въпроси, като например как да се включи в хартата, хартата в конкретните а, цели, също как да се включат а, малцинствените групи, въпросите с антидискриминацията а, в трудовия пазар – има препокриващи се а, моменти между тази и други програми, неща, които трябва да покрием в преамбюла и се надявам да можем да приключим триалога, преговорите по тристранните срещи на 13 с вече направеното предложение. Благодаря. Thank you, Mrs. Gons, for the information. Благодаря за информацията, госпожо Гонц. А сега трета точка, доколкото разбирам. Господин Мело, докладчик по Европейската заповед за разследване. Нека чуем господин Мело. Queria, enfim, muito brevemente dizer que os trabalhos, apesar da complexidade deste relatório. Благодаря. Много сложен е този доклад, но а, мисля, че протекоха доста добре нещата. А, вие вече разгледахте другите текущи преговори по а, триалози. Всъщност, ние пък а, на предишните заседания, включително на последното на 16 април, а, разгледахме точки 1, 3 и 5 и Европейската заповед за разследване, нейното съдържание, формата и как трябва да изглежда тя. И сега вече се надяваме да пристъпим към заключение. Съвсем накратко, много добро сътрудничество между всички докладчици в Сянка. Макар да е трудна тази работа, много сериозни теми са заложени тук, правата на гражданите, но и също така възможността за по-ефективно и резултатно разследване навсякъде в Европа. Така че надявам се да мога да кажа добри новини при приключването на тези преговори. Благодаря. Това беше информацията от нашите трима докладчици по текущите преговори. А сега нека преминем към точка 5. Това беше за информация. Няма нужда от обсъждане и разглеждане. Затова преминаваме към точка 5. Положението на непридружените непълнолетни лица в Европейския съюз. Докладчика на госпожа Натали Гризбек. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм много доволна, че мога да представя този доклад за ситуацията на непълнолетните. Това е едно предложение. Това е проблематика, която според нас нашата комисия е изключително важна, за да заслужи един доклад за инициатива, защото всяка година в 27-те държави членки хиляди деца, които са от трети лица или не знаем точно броя какъв е всъщност. Това са деца, които пристигат и са сами в европейското пространство. Предлагам, след като се срещнах с много представители на асоциации, обществени власти, след като отидох с колегите на терена, предлагам без заобиколки да опиша съдържанието на доклада, който би трябвало вече всички да сте получили на съответните езици и до който е структуриран около два основни принципа и предлагам да използваме тези принципи като метод за тази проблематика. Най-напред, първият принцип е, че защитата на децата, не контрол на иммиграцията, защитата на децата трябва да бъде принципът двигател на държавите членки – и като се има предвид, че едно непълнолетно лице е едно уязвимо лице преди всичко и по някой път, даже много често е дете, което пристига в европейското пространство. И втория принцип, който е по-тънък, да кажем, за изпълнение от правна гледна точка, че интересите на детето трябва да преобладават при всякакви други съображения в актовете и в мерките, които може да вземем така че този принцип трябва да се използва от законодателството и смятам, че трябва да се разберем по основните елементи, свързани с тази идея за върховните интереси на детето. Мисля, че е важно и трябва да го припомня да кажа, че парламентът е, осъжда не само многобройните нарушения на основните права на тези деца, които е, нарушения са установени, но също така и празнотите и слабостите, които съществуват по отношение на защитата на непълнолетните. И това е предмета на доклада. Това оправдава нашата дейност и нашите изисквания, защото ние всички сме съгласни, вече го видяхме многократно, по-специално в нашата комисия, съгласни сме, че Европейския съюз трябва да върви по-далеч по отношение на защитата и приема и най-малко да постигне това основните права на непълнолетните да бъдат защитавани, спазвани в държавите членки. Първа, първата констатация, която всички ние направихме и по която трябва да се действа, е, че става дума за някакво разпиляване, раздробяване на европейските разпоредби, които касаят непълнолетните. В най-различни текстове, стари текстове, нови текстове, е, е, има предвид, примерно, пакета е, документи, свързани с приема, трябва да се, по принцип трябва да се направи някакъв сборник – с който да обединява всички тези разпоредби, за да имаме по-голяма яснота. Втората констатация, която беше направена, как да се справяме е по-добре, идеално, разбира се, би бил един инструмент, който да е задължителен, който да е специфичен за непълнолетните, но Говорих с колегите, работих с колегите да поискаме някаква ента директива. Е, това не само ще отнеме много време, а пък няма достатъчно време, предвид колко е спешен въпроса, но такава една директива ще допълни още е, куп е, разпореди, които съществуват по този въпрос. Така че аз предлагам да определим стратегически линии, за да имаме практически инструмент, който да може да се използва от държавите членки, от заинтересованите организации, властите, е един инструмент, който да може бързо да се въведе и да се прилага и който инструмент да е, ако е възможно, по-кратичък. Тоест тези стратегически насоки ще бъдат нещо като наръчник на базата на добрите практики, които съществуват, което да има общи стандартни, минимални норми, които трябва да се спазват по редица ключови въпроси. Според мен този инструмент е по-прагматичен, по-конкретен, отколкото някаква стратегия, защото всъщност плана за действие на комисията вече сам по себе си е една стратегия, така че аз бих желала да има някакъв конкретен, използваем, удобен, практичен документ, инструмент. Тези насоки те са записани в доклада. Има няколко по-основни приоритетни точки. Най-напред международното право и европейското право са ясни. Всяко решение трябва да се основава на основни интерес на децата, но това понятие не е определено, така че аз предлагам да предложим една, един общ текст, за да може да определим този върховен интерес на децата. И за това бяха установени принципи, които касаят определянето на този върховен интерес на децата. И тези принципи е, ми се струва, че са много полезни. Е, те трябва да могат да послужат за основа за е, този такъв един наръчник. Второто, бодливия, щекотлив въпрос за определенето на възрастта. Имаме цяла поредица примери в е, е, европейското пространство за използване на различни елементи, които по някой път са е, може би много неточни, медицински техники, които могат да се използват от държавите членки за определение на възрастта на въпросните млади хора. И това изисква, според мен, ние да може да въведем един общ хуманен метод за определенето на възрастта. Тоест, критерии, които държавите членки да могат да използват, да спазват, за да могат да направят една такава оценка. А, тоест, според мен, да е една оценка, която трябва да бъде много дисциплинарна, която да се извършва от независими лица, които са подготвени, разбира се, и която да почива на принципа на а, презумпцията за а, непълнолетност. И разбира се, трябва да се споразумеем, да има възможни жалби, възивни така, пътища за това. И това е много интересно е идеята на Европейското бюро за подкрепа по отношение на убежищата, което изготви за, на, на базата на своята работа много, много удобни е, мерки, които могат да се използват за всички е, непълнолетни деца, а не само търсещите обежище. Третия ключов въпрос, това е проблематиката за настойника, Guardians. Всяка държава трябва да назначи едно определено лице. Още при пристигането на едно малолетно, непълнолетно лице на територията на Европейския съюз и ще ми се иска заедно с комисията да изготвим е, общи стандарти за Компетенции си, възможностите на това лице. Видяхме какъв е белгийския пример, което е чудесен начин за действие, един добър пример и е, нещо, което може да послужи като стандарт. И четвъртата точка държавите членки е, трябва да спазват и гарантират основните социални права на тези непълнолетни деца каквито и да са те, и те да бъдат в същите условия като децата, които са от съответните страни, европейски страни. Тук трябва да определим минимал, минимални стандарти и непридружените непълнолетни деца да бъдат настанявани, приемани, да им се осигури образование, медицинско обслужване, там където са. И евентуално преди е, тяхното окончателно интегриране. Въпросът към е, преминаването към тези 18 години, това е много съществен въпрос, което е, е по тази причина аз обръщам към комисията, да може да имаме поне един минимум хармонизация относно изготвянето на индивидуализирани проекти за бъдещето за всяко непълнолетно лице, всеки съобразно неговата ситуация. И в заключение, самата форма на този доклад за инициатива, който който трябва да бъде, който трябва да бъде кратък, това са 6000 знака. И след като доста така негодувахме срещу това, ми се струва, че все пак не е добра идея, защото сме задължени да кажем основното, основни, ключовите приоритети, да навлезем естествено и в конкретиката и по време на последния обмен на мнения, много пъти казах, че силата на този доклад се състои в това, че може да се превърне в един кратък документ е, и така както се... И... Тук говорителката цитира един немски, една немска поговорка, но тази краткост, която е задължителна, скъпи колеги, ще ни принуди да бъдем кратки, но да бъдем и много а, хармонизирани, ако е възможно, разбира се, между държавите членки, за да избегнем някакъв безкрайен доклад, който който може да се загубим, който да, не, да загуби своята сила. Благодаря ви. Е, разбира се, благодаря за вашето сътрудничество и се надявам, че ще получа необходимото, за да може да доведе нещата до край. Искам да благодаря на екипите, секретарята, асистентите, е, всички колеги, които а, е, така се трудиха по тази проблематика, която е политически изключително чувствителна. Но е, ние се надяваме да постигнем добър резултат. Благодаря. Now let's hear from the shadow rapporteur. Сега да чуем докладчиците в сянка. Госпожа Кораца от Благодаря, господин председател. Най-напред искам да приветствам доклада на Натали. Удоволствие да се работи с нея. Споделям основните принципи и насоки. Основно което трябва да кажем. Първо, детето е дете, като първо и като второ е мигрант. Т.е. акцента трябва да бъде върху индивидуалната оценка. Няколко конкретни коментара. Всичко положително вече е казано. Мисля, че ние трябва да обърнем повече внимание на държавите членки, а не на комисията. В смисъл, когато видим как функционират нещата на практика, а, достатъчно е не законодателството, а начина на изпълнение. През последния месец съм се срещала с много организации, НПО, общини, но също така и непридружени непълнолетни лица в Швеция. Швеция е страната, в която, която приема най-много непридружени лица. През 2013 година очакваме 4000, през 2012 1500. Това е предизвикателство, когато разговарях открито с деца, които са в Швеция от няколко години, от Афганистан, от Ирак, от Сомалия. Историите им са вълнуващи. Нека да ви кажа какъв е основният проблем – те пътуват 6-7 месеца от своята страна през Иран, Турция, без да знаят къде се намират. Често пристигат през Търция, в Гърция, Холандия и други страни. Когато пристигат в Турция, трябваше се, спрямо тях се приложи конвенцията от Дъблин. Е, което за тях е кошмар. В някои държави членки ги задържат. Е, струваше им се невероятно, че някой може да постави в. Е, може да задържи и деца. Но това е факт. Проблем е липса на информация. Проблем е, че ги пращат напред и назад. И накрая получават обежище или право на пребиваване в Швеция. Хубавото в Швеция е, че ги записват веднага в училище. 3-4 дни след като пристигнат в Швеция, вече са в училище. И за тях това е изключително важно, защото усещат, че имат възможност да се интегрират. И това, което искам да кажа, Натали, е, че може би разликата е в между държавите членки. Не поради нежелание, а поради липса на ресурси, необходимите структури, необходимото обучение. Ето на това трябва да обърнем внимание. Би било полезно да очертаем проблемите, да очертаем положителния опит. Много неща са се случили. Много опит има натрупан. И така, дали можем да направим нещо, да се преборим с фрагментацията? Също така бих предложила да използваме ресурсите, с които разполагаме, а именно Европейската служба за подкрепа на обежището и Фронтекс. Ти самата споменаваш в доклада, че за събирането на данните, което е голям проблем не само за обежището, защото не знае, никой не знае дали ще се иска обежище за всички деца, които идват в нашите страни. Frontex вече събира данни, може би ВКБОН също може да ни предложи а, някои възможности. Сега, господин председател, няколко думи по самия текст. Общата референтна рамка е много добро предложение. Въпросът за силване на координацията с трети страни е също много важно и има пилотни проекти, които биха могли да се използват като полезен модел. Много подкрепям използването на средства от Европейския фонд за обежище и миграция въпросът да се иска от комисията да разработи задължителни насоки. Бих искал Натали да обясни какво има предвид по задължителни. Въпросът никога да не се задържа непълнолетно лице. Това е въпрос, по който не бива да има никакъв компромис. Въпросът за повече информация на език и в форма, които разбират в а, някои изменения в пакета по обежището бяха приети. Въпросът за настойника, т.е. правния представител, не съм сигурен дали комисията трябва да определя общи стандарти. По-скоро ми се струва, че трябва да се обърнем към натрупания положителен опит. Правото на образование, право на здравеопазване е спорен въпрос, но е важно като инициатива. И господин председател, искам да приключа с нещо, което е важно. Ще гласуваме в пленарната зала пакета за обежището и когато предложим непридружените непълнолетни лица не бива да подлежат на процедура по връщане? Много спорен въпрос. В крайна сметка съветът не прие нашето искане. И след това предлагаме държавата, която отговаря за обработка на искането за обежище на непридружените пълнолетни лица е страната, в която лицето влиза първо. Не съм сигурна, че това е реалистично. Трябва да сме наясно с това какво искаме. Пакета по убежището ще се гласува през юни и както знаете се водят много сериозни спорове, така че ако отворим тези две точки, ще трябва да, да започнем отново целите преговорите. Благодаря. Нямах намерение да ви прекъсвам, госпожо Кораца, но ни предстои да чуем няколко докладчици в сянка. Освен това ще гласуваме, така че пак ще стане така, че колеги, които очакват гласуването, особено гласуването по резервационните данни за пътниците, ще стоят и ще нервничат. Госпожа Сипел. Благодаря господин председател. Мога да бъда пределно кратка. Е, първо искам да благодаря на Натали Гризбек, е, защото темата е важна, но сложна, както вече беше казано, защото Що се отнася до непридружените непълнолетни лица, вече са водени множество дискусии. Също така се говори за правата на непълнолетните лица. Първото, което трябва да направим е да огледаме нормите в европейското законодателство и да видим дали са предвидени по-строги мерки. Също така трябва да отчитаме индивидуалните потребности на индивидуалните деца. Но мисля, че докладчикът е възприела правилния подход. Освен това, тя иска да се използва най-добрия опит на държавите членки, по който да се равняват останалите. Ако използваме този подход, ще можем да определим какви потребности има, било като ново законодателство, било като препоръка за използване на конкретен положителен опит. Не независимо от статута на непридруженото непълнолетно лице, достъпа до образованието трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Мисля, че ни предстоят интересни времена, но сме на прав път. Госпожа Флотър има думата. Благодаря, господин председател. Няколко думи по този доклад. Намирам, че предложението, което е направено от нашия доклад е наистина много добре отговаря на нашите основни притеснения относно защитата на тези уязвими лица, на пълнолетните, като се държи сметка за основните им интереси във всичките решения, които ги касаят. Аз ще се спра на няколко точки, може би малко по-конкретни, които няма да доведа до изменения. Мисля, че много говорихме за референциите, за позоваванията. Имаме доста много задължения, стандарти, които трябва да се спазват в международното и европейското право. Може би ще трябва да добавим и съдебната практика относно съм непридружените непълнолетни лица. Това може да бъде предмет на част от преамбюла, което да гарантира това, че всичко това се взема под внимание е, в е, това, което иска докладчика. Трябва да се дискутира какво точно трябва да поискаме. Вярно е, че госпожа Кораца Бил подчертава, че има нещо осмислено в тези задължителни насоки. Е, вярно е, че малко се колебаем. Разбрахме се, че директивата дори да, да бъде желателен документ не е нещо много прагматично и оперативно. Тъй, че стигаме до нещо, което е малко между двете. И аз се питам, като се подчертава идеята, че нашата законодателна основа трябва да бъде прилагана в държавите членки, ако формата на Европейската стратегия с национални планове за действие, с контактни точки, национални контактни точки, редовни срещи за оценка от Европейската комисия на тези практики в държавите членки, ще бъде нещо като открит метод за координация в известен смисъл, няма да бъде най-подходящия начин да се, ние да постигнем нашите цели. Включително и като трансформираме всъщност комитета на експертите, който действа като Task Force, защото, както казах, правата на децата е, е нещо много важно в държавите членки. Това може да обясни една специфична група да бъде съставена, нещо като Task Force. Е, и мисля, че това няма да е много трудно, като се вземат хора от експертната група, които работят по този въпрос. Що се отнася до а, непълнолетните, търс, които търсят обежище, мисля, че тук е прекъсва председателя. Моля всички, които са в залата, имаме член на нашата комисия, който в момента се изказва. Проявете уважение, заемете местата си тихо, подгответе се за гласуването, но наистина нека правим уважение. Е, И така, бих казала, че защото нас е до непълнолетните търсещи обежище, всичко това ще бъде разгледано в пакета обежище чрез различните инструменти. И фине, това е желанието на докладчика и мисля, че е съвсем нормално всичко да се запише в един текст, всичко, което касае непридружените, непълнолетните същи убежище. Защото у нас е за въпросите за връщането. Има доста много текст по този въпрос. Трябва да се види дали всички параграфи си пасват едни с други. Мисля, че може да предложим Оценката на директивата за връщането, която ще се състои тази година, може да поискаме в този доклад по повод тази оценка да се извърши специфична работа от Европейската комисия по връщането на непълнолетните, непридружени лица чрез оценката на директивата, тъй като тази оценка ще се извърши тази година и трябва да имаме по-специфична гледна точка относно непълнолетните. А освен това, и тук съдебната практика е много важна, при връщането, което се извършва в интерес на детето, това предполага, разбира се, известен брой предпазни мерки, които са изключително важни, които трябва да преразгледаме съвсем сериозно. Но може да поканим Европейската комисия да говорим с нея. Така и накрая искам да поставя ударението върху значението на достъпа до образование, но също и професионалното образование, също така и професионалния опит включително. Може би това е което трябва да допълним. До 18 годишна възраст има възможност за някои непълнолетни да придобият професионален опит, който ще ми помогне в тяхното бъдеще. Благодаря на докладчика и тези е, точки, които подчертавам, ще бъдат предмет на едно изменение. Доста трудно е да дискутираме е, в залата в момента, така че няма да изде да се спазва все пак е, малко тишина, въпреки че всички бързат да гласуват. Благодаря. Now, please, there, there's still Mr. Bronx. Госпожа Флотра, но нека да изчакаме господин Бронкс. Нека бъдат а, кратки изказванията, защото трябва да чуем и комисията, а ни чака дълго гласуване. А, трябва да се подготвим и за него. Моля ви за кратки изказвания, за да може на време да гласуваме. Още веднъж тези членове на комисията, които влезнаха сега и съответно асистентите, които раздават а, списъците за гласуване, правете го тихо все пак имаме изказвания. Господин Бронк, заповядайте. Ще бъда толкова кратък, колкото бяха и преждегорещите. Наистина най-важен е, е интересът на детето. Той трябва да има примат. Често обаче това се а, интерпретира в материално-правни понятия и а, често въпросните деца са по-добре образовани и имат по-добър живот, отколкото в техните държави. Живота в Европа, където няма а, корени въпросното дете, нито а, среда, а, се счита за предпочитаемо, което не би следвало по този начин не би трябвало да приемаме каквито и да било деца от третия свят. А, може би като членове на а, Либе трябва да отидем в Африка като Мадона, и тук използвам този термин, като визирам а, популярната певица, и да съберем всички деца, които имат нужда от това. Няма обаче как това да се. А, осъществи, ако идват децата без предружител, това означава, че те са обект на трафик на хора. Най-лошите трафиканти обаче са тези, които измислят принципите, които чухме. Принципите, които привличат като магнит цялото население на третия свят – тези трафиканти не се интересуват от добруването на децата. За тях децата са просто пионки в играта. Това демографски променя населението на Европа и етнически прочиства местните населения. Надявам се, че бях достатъчно кратък. Благодаря комисията, ако може и вие да бъдете кратки. Комисията, искате ли да коментирате? Ще бъда много кратък. Благодаря на госпожа Гризбек за доклада. Той отразява много от е, въпросите залегнали в средносрочния преглед. Няма да коментирам всички препоръки, само ще кажа, че от дискусията става ясно, че трябва да се обединят всички имащи отношения към проблема. Например, настойниците в Холандия са изразили желание да се свържат със своите колеги в други страни, за да няма пръзноти в защита на непълнолетните лица. Ние ще поддържаме контакт с госпожа Гризбек също така и по въпроса за стратегическите насоки. Искаме да знаем мотивите за тази формулировка. Благодаря за вниманието. Благодаря на комисията, благодаря на депутатите, на докладчиците в Сянка. Аз не смятам, че имаме време за по-нататъчни разисквания, но госпожа Гризбек може да обобщи дискусията. Благодаря, господин председател. Да, обстановката е малко неелектризирана, да кажа, че е хаотична. Ще приключа накратко. Благодаря на колегите, благодаря на комисията, че ни предостави своето становище, своята помощ за този доклад. Очаквам да продължим това сътрудничество. Да, наистина е сложно. Няма да повтарям всички забележки, предложения, които бяха направени от колегите. Отбелязах си всичко. Действително има много неща, които са много важни, по-специално е, оценката на, на базата на директивата връщането, за да работим по тази идея. Е, Помощта, която оказахте с вашите думи относно реда и начина за образование, професионално обучение и разбира се забележките на Анна Мария, което изхожда от пример, който не е добре познава, т.е. пример от нейната страна, но който пример не отговаря е, на някакъв стандартен случай в Европа. Така че в, в, е, в своя доклад аз често съм почертавал идеята, че може би европейското пространство е това, което трябва да качи летвата, за да може да имаме един общ поглед. Но е, аз благодаря за всичко, което беше казано. Трябва да бъда съвсем кратка. Благодаря ви още веднъж и ще продължим по изготвянето на а, е, този текст с съответните изменения и на базата на забележките, които бяха направени. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Грисбек. Мерси, мадам Грисбек, за Благодаря за заключението. А сега да обявим крайния срок за изменение. 6 май. 12 часа. До обяд. Благодаря на всички. Благодаря на докладчицата, на членовете. И още веднъж, мога ли да ви призова за внимание за гласуването? Трябва да гласуваме и няма да е лесно. Имаме някои сложни гласувания, затова нека ви припомня колко е важно да сте си взели електронните карти. Всеки един от вас. Проверете дали с вас. И започваме с първия Първото гласуване. Предложението за регламент на а, относно прекурсорите на наркотични вещества. Докладчик Ана Хед. Моля ви, време е да запазим тишина в залата. Доста чакахме вече. People in the room who are not voting, at least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 Изменение 6 е изтеглено. Изменение 300. Две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Да проверим втората част от предишното изменение. Проверяваме. Начало на гласуването. Now the vote is closed. Край на гласуването. 28 срещу 26 против. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение отпада. Не остава. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. Не, 32. Да проверим седмо ли? Добре, проверка на седмо изменение. Госпожо, госпожо Матио, имате преди да проверим седем. Okay, we're gonna vote. Number seven. Four. We're gonna vote on seven, okay? Ще гласуваме по 7. Начало на гласуването. Изменение 7. Начало. Моля, успокойте се. Не се паникьосвайте. Край на гласуването. 22 за, 20, 33 против. Отхвърля се. Сега 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за. Добре, нека да проверим 34. Проверяваме 34 начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. 29 срещу 26. Приема се. Сега 35. За. Против. Въздържали се. Виждам същата тенденция, значи приема се. 10 отпада. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37 пада. Оттегля се 13, но 12 въжи. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. СА1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 въздържали се, приема се. Сега 46 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се и 3 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме а, по текста, така както е изменен електронно. Начало на гласуването. Now closed. Край на гласуването. 46 за, 3 против, 5 въздържали се, Поздравления, госпожо Хайна. А сега гласуване по начало на институционални преговори, включително състава на екипа за преговори. Електронно гласуване. Начало. Now closed. Край на гласуването. И така 47 за, 3 против и същия състав. Благодаря още веднъж следващото гласуване, а именно политическото одобрение за споразумението между докладчика и докладчиците в сянка по директивата за а, процедура за отнемане на международна съкрила. А, гласуваме по текста на споразумението. Начало на гласуването. Now the vote is closed. Край на гласуването. 44, 3 против, 8 въздържали се. Приема се. Благодаря, госпожо Гиом. Преминаваме нататъка към Евродак. Докладчика госпожа Маковей. Окончателно гласуване по а, текста на тристранните преговори. Начало на гласуването. Край на гласуването. 42 срещу 8, 5 въздържали се. Благодаря, госпожо Маковей. А сега към последното гласуване, а именно най-дългото такова. И най-сложното. Затова нека да се концентрираме. Гласуваме за приемането на решение за началото на преговори за предложение на Комисията за директива, която ще регламентира данните от досиетата на пътниците срещу терористични разследвания докладчикът ти Кърк Холб. Доколкото разбирам, искате да се изкажете. Не толкова изявление, просто използвам възможността, която се дава на докладчика да направи няколко коментара преди гласуването по процедурни съображения. Не е необходимо да подчертавам пред вас значението на тази конкретна директива. Продължителният процес на разисквания, откритият и прозрачен начин, по който аз върших работата си като докладчик, като отчетах мненията на всички страни. Следователно, това за мен е изключително важно. Това, че 16 държави членки смятат да прилагат своя собствена система за резервационни данни. Има необходимост от система за сътрудничество в Европа. Не е необходимо да ви напомним за успехите на резервационните данни в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Според мен въпросът е много сериозен. Искам да дам удължимото на моите служители, служителите на всички постоянни представителства в Брюксел, които разговаряха с голяма готовност с нас. Експертите, които разговаряха с нас, агенциите – които ни дадаха ценен принос и всички членове на групи, които проявиха толкова силен интерес, докладчите в сянка и всички останали. И по процедурата, първото гласуване ще бъде законодателната резолюция, която е предложена за отвърдене на предложението. Ако искаме да продължим, по-нататък трябва да гласуваме против резолюцията. В този случай ние ще преминем към основното гласуване в интерес на последователността. Гласуването е разделено на блокове. Те са от 1 до 7. Блок 1 е обхватът. Терористични престъпления. Блок 2 е терористични престъпления и сериозни международни престъпления. Трети блок са полетите, четвърти блок са международните полети, пети блок са полети до Европейски съюз, 6 европейска система за резервационни данни, а Надявам се, че това, което е предложено тук, ще се хареса на повечето тук. Блоковете са свързани. А, блоковете са свързани. Ако четвърти се приеме, 5 пада и 6 и 7 са също свързани. Ако 6 се приеме, 7 пада. Ще има две окончателни гласувания. Първо по модифицирания текст и второ за откриването на преговори. Искам да помоля председателя да гласуваме с, да гласуваме електронно, особено е, отхвърлянето на резолюцията. Благодаря ви много още един път. Благодаря за е, участието на всички, които дадаха своя принос. Благодаря господин Киркоп за поясненията, които дадахте по гласуването. То е сложно разбрахте, че не е само темата е важна. Сложно, е, сложно ще бъде и самата процедура по гласуване. Гласуваме измененията, откриването на преговорите. И екипът преговарящи. Няма компромисни изменения този път т.е. ще гласуваме по блокове. Ще има първо гласуване за отвърляне на предложението и след това няколко гласувания на блока, които, около които са организирани отделните теми. Имаме първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми блок. Да се съсредоточим. Докладчика Кирко предложи да гласуваме с, е, с карти. Започваме първоначалното гласуване, което е 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двама от НП в повече. вътре в НП трябва да се разберете. Още един повече. Разбрахте ли се помежду си? 30 за, 25 против. Отхвърля се. Приключихме ли? Не е чак толкова сложно. Госпожа Матия иска да каже нещо. Може да отбележим, че само ЕНП се ангажира в борбата срещу тероризма с това гласуване. Благодаря. ¿Puedo hablar? Sí. Quería decir que este es un voto muy importante. No estamos votando ninguna cosa seria. Yo de aquí creo que deberíamos rendir tributo a todos. Мисля, че ще трябва да упоменем тези, които загинаха в атентата в Бостън. Не смятам, че нещо трябва да аплодираме. Много хора бяха жертви на тероризма, така че нека да бъдем сериозни, когато гласуваме. After the vote we've had, Miss, you, you, Mr. Mr. Weber, are you willing to? Herr Vorsitzender, wir hatten jetzt Abstimmung und das äh, Ergebnis war nicht. Да, господин председател резултатът от гласуването не е в интерес на групата на ЕНАП и предвид значимостта на този въпрос, е, знаем всички колко е важно, бих искал да помоля председатели, координаторите и отговорниците да помислят за начините, по които може да се извърши това гласуване в пленарно. Мисля, че е важно да знаем дали искаме такава директива или не. Това е нещо, което трябва да се разисква не само при нас, но това е нещо, което касае всички европейски депутати, защото със сигурност в техните страни ще им зададат въпросите, така че аз искам да попитам дали е възможно да се организира такова гласуване в пленарното заседание, защото това е много важен въпрос. Може би председателя да помисли по този въпрос, чисто правен въпрос. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да успокоя ЕНП, че всички, в това число и онези, които гласуваха за тези изменения, са за борбата срещу тероризма и за защитата сигурността на гражданите. Но не може да се каже, че като отвърлим предложението, не искаме да се борим срещу тероризма. Знаете много добре, че това предложение е, ни е представено на вниманието през последните 6-7 години в различен вид. Много спорно предложение. Като докладчик в Сянка, аз се опитах да опитам да убедя докладчика да изчака с гласуването до приемането на директивата за защита на данните. Има връзка между двете неща. Надявам се, че бързо ще приемем тази директива бързо и след това можем да говорим за това предложение. Аз не исках да се гласува този документ, но когато беше внесен за гласуване, това беше единствения възможен изход – изходът можеше да бъде различен. Обеден съм, че Европейската комисия ще ни представи ново предложение. Надявам се, че ще отчетат притесненията, които отдавна се изразяват в парламента и че най-сетне можем да постигнем съгласие по система, която да е приемлива за всички. Госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. Разбирам това, което каза госпожа Ентвел за тероризма, но съм очудена, че не докладчикът в сянка се е изказа от името на НБ. Позицията е политическа по своя характер. Системата за резервационните данни на пътниците е само един аспект от борбата срещу тероризма в доклад на комисията става ясно, че този въпрос няма да помогне на борбата срещу туризма. Не е спешно да се приеме документът. Ако беше спешно, нямаше да отхвърлим проекта. Инструментът обаче се използва за други престъпления. като заповета за задържане. Очевидно това е тема, която ще трябва да бъде обсъдена след като се реши въпросът за защита на данните. Няма смисъл да разискваме този въпрос на този етап. Разбирам, че госпожа Бесариел е разстроена. Е, но според е, Европейската комисия това не е инструментът, който ще ни помогне да се преборим с тероризма. Господин Киркоп. Господин председател, моята реакция ме следната. Не само съм разочарован, а, но съм очуден от лицемерието. Не ми харесва това, което каза госпожа Интвелт, която взе, завзе контрол върху документа а, съвмес, сътрудничество с Канада. Тя каза, ние ще работим с САЩ, Канада, Австралия но не можем да имаме свои, а, своя, свой режим за резервационните данни в Европа. Защо да не можем да приемем стандарти в Европа? Ние искаме контрол и сигурност за нашите граждани в Европа. Този резултат ни връща с няколко години назад. Резултатът сега не само, че 16 европейски страни ще постигат двустранни споразумения без контрол, има потенциал и други страни да направят същото по свой си начин и по този начин не се осигурява защита на гражданите в Европа, нито на онези, които посещават Европа. Това е крайно неприятно. Нямаше да възразявам, ако хората бяха водени от истински убеждения, но ми е неприятно, когато хората използват фалшиви доводи и аргументи, за да прикрият липсата си на кораж. Много съм разочарован и, и раздразнен и имам пълното право да се дразня не само от отношението към мен, но и съм раздразнен от начинът по който парламента банализира темата. Не искам да чувам още една дума а, за оправдание в името на интересите на гражданите. Всички знаем много добре, че всички елементи на защита на данните, които защитават гражданите, щяха да се върнат обратно към нашата директива. Щяхме да имаме пълна защита. Нямаше липса на защита. Ние междувременно бяхме защитени с стандарти, които вече нямаме. Сега ще чакаме защита на данните. Една година, две, три, пет години. Кол... Междувременно уязвимите хора са изложени на риск от престъпността. Тази комисия е загубила своята цел. Не искам да чувам приказки като тези на госпожа Инвелт да махне името си от досието за Канада, да даде документа на някого други го. Онова, което тя ни каза, е чисто и просто лицемерно изказване. Господин Обрехт. Благодаря много, господин председател. Председателят, само секунда, той поиска прав думата. Господин Обрехт. Благодаря много, господин председател. Струва ми се, че видно много спорихме по тази система повече от година вече тук обсъждаме това предложение. Знаете, че ние от зелените отхвърляме системите за пътнически данни като цяло, защото такова общо задържане на данните и профилиране не отговарят на конституционалното право в Европейския съюз, това на държавите членки и съдебната практика на много европейски съдилища, включително Европейския съд в Страсбург. Това сега е политическо решение. Предложението от комисията а, е отхвърлено, но това не означава, че обмена на информация в Европа не е важен. Смятам, че всички сме съгласни, че обмена на информация между а, полицейските, правоохранителните и съдебни органи е остава и той продължава да бъде важен. Работим по Европейската заповед за разследване, обмена на информация, основан на съмнения за подозрени лица и реално съществуващи рискове, а не абстрактни рискове, най- различни действия спрямо а, абстрактни рискове, така че всеки човек, всяко лице в Европейския съюз, нашите държави членки да бъде заподозряно. Това е нещо, което ние не искахме. Взехме политическо решение и смятам, че би следвало да уважим това решение. Винаги, когато взимаме решение тук, не поставяме под въпрос валидността и сериозността на това решение. Ние не го правим, не би следвало и други да го правят и не би следвало да се заобиколя, заобикаля подобно решение. Ясно е отношението на групата, на мнозинството в, в групата. Това обаче не означава, че няма други възможности да се подобри обмена на данни. Атаките в Бостън също ни дават такъв повод. Имаше информация достъпна информация и тези запозрени лица са били запозрени и преди това. Достъпна е била информацията, просто не е била а, обект на обмен. Така че не е нужно да трупаме още и още информация за незаподозрени лица, просто трябва да обменим информацията за съществуващи разследвания, за заподозрени лица. По това трябва да работим сега, да подобрим стандартите си, да имаме обща основа като предварително условие за а, повече обмен на данни. Но също така трябва да а, уважаваме фундаменталните принципи на върховенството на закона, човешките права. Затова нека да продължим с всички други задачи, които имаме и да уважим решението, което сме взели. Много благодаря. Благодаря. Бих искал да се присъединя излично към това, което каза Тимо Капко. Аз също съм изключително разрешарован, като гледам, че не сме способни да постигнем някакви уеднаквени правила за Европа. Сега виждаме в Европа някакво разпиляване, разкъсване. Това не е никак добро за гражданите. И аз искам да помоля това решение, решението на комисията, да бъде също разгледано в пленарно. Не знам дали е възможно, пък да чакаме евентуални други възможности да говорим по този въпрос, това няма да не веде до нищо. Все пак системата се развива, държавите членки се развиват и в момента не може да реагираме на такива точкови въпроси. Вече го видяхме. Не, не е необходимо да чакаме някакви хипотетични директиви. Трябва да се създаде една е уеднаквена рамка, за да не може е, да не може гражданите на Европейския съюз да бъдат изложени на различни правила. Те трябва да знаят за какво става дума, а не да се питат дали е, защитата се прилага по-дълго време тук или там. Може би щехме да е, намалим е, тази, този срок на 3 години, но изтравахме момента. Благодаря. Доколкото разбирам, двама депутати имаха желание да отговорят на конкретни коментари. Благодаря. Аз исках да отговоря на Кармен Роверо, като кажа, че може би не ме е разбрал правилно. Това, което исках да кажа, не е, че другите, които гласуваха против, са против борбата срещу тероризма. Това никога не ми е минало през закъл. Мисля, че вие виждате нещата като нас. Това, което исках да кажа всъщност е, че това е малко липса на, на, на уважение, защото след това гласуване чухме е, аплодиране и просто призвах да се отнасяме малко по-сериозно към въпроса, защото, както казах, ние изтървахме момента. Просто казах, че трябва да се направи нещата малко по-дискретно. Не смятам, че трябваше да се гласува след това гласуване. Ние гласувахме нещо, което е изключително сериозно и не е добра идея да показваме такъв ентусиазъм. Мисля, че много хора ни слушат, гледат и трудно ще разберат това. Yes, thank you, Chair. First of all, to Mr. Да отговоря на господин Киркоп, който би искал да ми затвори устата, защото не иска да говоря. За ваше съжаление, това е парламент и имам право да говоря като всички останали. Обвинявате ме в лицемерие, възоснова на фалшиви факти. Може би помните, че като докладчик по споразумението с САЩ аз препоръчах да се гласува против и аз гласувах против. И честно казано, когато загубих а, това гласуване, не, не приех загубата толкова зле, колкото е НП сега. Спре, препоръчах да се гласува за споразумението с Австралия, не защото ми харесва е, е, резервационните данни. Аз е, бях водена от дух на компромис. Това правим тук. Исках да отразя мнението на парламента като цяло и затова гласувах, препоръчах да гласуваме за. Нямам намерение да се отказвам от ролята си на докладчик за Канада и въз, напълно е възможно да препоръчам да се гласува за или против, още не знам. Но приемам, че имам право на свое мнение. И господин Вос, не смятам, че става дума за случайност. Мисля, че ние бяхме последователни от самото начало. Бих искала да видя кога съм казала, че ще гласувам за. Е, тогава някой може да ме обвинява в лицемерие. Винаги съм била последователна, бях готова за компромиси, но казах първо да приемем директивата защита на данните, защото това е основата за полицейско и съдебно сътрудничество. И накрая разбирам разочарованието и гнева на някой, но да обвинявате онези, които са гласували за първото изменение, да ги обвинявате, че не се интересуват от сигар на гражданите, ето това е лицемерие и смятам, че е, това е едно изключително сериозно обвинение. Госпожа Холмайер. Скъпи колеги, аз е, много добре разбирам господин Киркоп. Той е бил е, министър на вътрешните работи и разбирам неговото разочарование това, което казва госпожа Ромеро, не е вярно. Все пак тук няма някакво чудодейно решение. Това е просто, за което говорим, е един елемент за борбата срещу тероризма хора са е, убити, решени, е, ранени, защото нямаме достатъчно информация. Не може да получим такава информация. Може би има някакъв проблем именно за това, че нямаме информация и да вземем необходимите превентивни мерки. Аз е, разбрах, че вие сте за една такава система извън Европа, но казахте, че всичко това зависи от директивата за защита на данните, за да видите дали ще бъдете против или за един, едно такова споразумение в Европа не зависи от нормативната уредба за защита на данните, а по-скоро начина по който ще определим съвместно нещата. Това означава, че ще бъдем по-малко ефикасни в борбата срещу тероризма. Не мога да, ни, да бъдем обвинени за това, но ако си дадем сметка, че за бъдеще, че с резултатите са слаби, защото няма достатъчно информация или данни, ще трябва все пак да предвидите някаква отговорност, дали това ви харесва или не. Но това, което още повече ме притеснява е, че Европейския парламент като че ли избягва този въпрос защото държавите членки ще бъдат в състояние да подпишат помежду си различни договори без парламента и възможността е, да се подпише някакъв, някакво общо споразумение. Има такива споразумения вече. Но не, не, не, ние не сме е, се споразумявали с съвета и мисля, че господин Киркоп се беше опитал. Не може да се каже, че той не е навлязал в подробности. Напротив, той много сериозно се занима с това. Не казвам, че вие не искате да се борите срещу тероризма, а просто мисля, че има консенсус, като говорим за борбата срещу тероризма, но как да се прави това – там вече нашите становища се разделят. Е ЕНАП желая да има нещата да бъдат по-ясни, да бъдем по-силни от това, което се предлага от другите. И аз припомня, че ще е добра идея, както казва господин Вебер, да гласуваме в, на пленарно и да попитаме пленарното какво мисли по този въпрос. Ако това, което гласувахме тук е валидно, разрешаваме това на Австралия, на Штатите, но не, това не се приема за Европейския съюз. Благодаря. Най-напред Решението, за, което се отнася до сигурността на гражданите, не е решение, което чисто и просто може да бъде забравено. Взето беше решение и то е взето по демократичен път и трябва да се съобразим с него. Казахме го от самото начало, че трябва да уважаваме системата, която е създадена. Това решение не, не се появи от а, е, нищо. По него се работи отдавна. Но няма доказателство, че този документ е абсолютно задължителен, за да можем да се борим срещу тероризма. Не съм съгласна с казаното от Инфелт. По време на разговори с докладчиците в Сянка винаги сме казвали, че регламентът за защита на данните ще бъде регламент в областта на съдебното сътрудничество и полицейското сътрудничество. Винаги сме искали да има пакет. Но винаги е имало контраргумент. Ние сме настоявали винаги в нещата да бъдат в пакет. Нека да приемем реалистични документи и след това да се занимаем с резервационните данни. Има няколко процедурни въпроса, по които винаги сме били последователни. Ако този подход, който възприехме сега, създава прецедент за шикалкавене. Госпожа Сипел иска да каже някои думи. господин председател, дебатът по споразуменията, както и дискусията за борбата срещу тероризма, са дискусии, които много често са силно емоционални. Това са дебати, които по някой път се отклоняват от фактите. Но малко съм смутен от начина по който дебата протича. Беше казано, че никой не защитава тероризма, така каза нашата колежка. Не, че никой не иска да се бори срещу тероризма, но все пак каза, че ние трябва да поемем отговорността за това. Тези, които отхвърлиха това предложение, ако някой ден има някакъв атентат. Мисля, че твърде дълго се, твърде далече се стигна. Най-вече предвид а, жертвите, които бяха отбелязани в Бостън. Мисля, ужасно е да цитирам този пример и да кажа, че някаква система за данни ПНР е необходима. Штатите разполагат с такъв регистр, и то доста отдавна, и независимо от това не, не, не предотвратиха, не можаха да попречат на този атентат. Аз съм убедена, че това решение не е само въпрос на защита на данните. Мисля, че в Европейския съюз трябва наистина да погледнем отблизо, да видим дали е, това наистина е проблем за, свързан с допълнителна директива или Просто ни трябва да използваме съществуващите текстове по-добре и да разширяваме обмена между властите, преди да въвеждаме някакви нови мерки. Решението, което беше взето днес, не е индивидуално решение на някакви отделни депутати. Имало е препоръки от четирите групи, които са целяли да отворят тази директива. Ставаше дума за предложението на господин Вебер и аз съм малко така нервирана кажа нещо повече. Или в регламента има някакво правило, което казва, че ако една директива се бъде отхвърлена в една комисия, може или трябва да се представи това предложение на пленарно или такова правило не съществува. Ако няма такова правило, аз не виждам защо ще се създава прецедент. Защо да казваме, добре, ще видим дали няма някакъв начин да се измъкнем или някаква хитрост все пак, за да може това нещо да се разгледа на пленарно. Аз не смятам, че трябва да се поема по този път, а да се приема решението, което е взето. Да. Господин Вебер. Господин председател, искам още веднъж да се върна на процедурата, но е, преди това искам да направя една забележка по същество, защото левицата се опитва да използва защита на данните като основен аргумент и поради отвърлянето защита на данните ще се по, отслабне в Европа, защото ще имаме национални системи без европейска рамка. А трябва да знаете, че вие отслабихте защита на данните в Европа с днешното решение. Но искам да се върна все пак на процедурата, господин председател. Ние днес трябва да разгледаме едно предложение. Имаме едно законодателно предложение от страна на комисията, което беше предложено в парламента. И ние като комисия Либе ще трябва да изготвим доклад. Но до този момент гласувахме само едно изменение, а не самия доклад. Е, изменението е само едно. И ние като група е на пъс считаме, че първо ще трябва да има един така, окончателно, едно окончателно гласуване на измененото предложение на комисията. И това окончателно гласуване трябва да се състои според нас на пленарното. Искам да ви препратя към регламента на Европейския парламент, т.е. член 56, т.е. препращането на законодателни инициативи се извършва в пленарно и член 196 казва какви са компетенциите на комисиите и в този член 196 съвсем ясно се казва, че комисиите нямат право да препращат предложенията на комисията. Така че според нашето тълкуване на регламента ще трябва най-напред да има едно окончателно гласуване по предложението, така както е изменено предложението на комисията и след това това гласуване трябва да бъде потвърдено в пленарно. И бих искал председателя да действа по този регламент. След това дебата, който провеждаме тук, е, сериозен дебат, ние също трябва да можем да говорим и на пленарно. И аз трябва да кажа, не мога да се въздържа да не го кажа, не разбирам защо изведнъж левицата се страхува от пленарното. Ако е, докладите са толкова ясни, колкото вие казвате и, кол... и вашите колеги гласуват като вас тук в комисията Либе, тогава няма какво да се притесняват от пленарното. Ние сме убедени, че регламента препоръчва това, което ви казах и за това бихме искали председателя да действа по този начин. Благодаря. Е, е, Едно предварително пояснение. Следната е ситуацията при нас. имахме насрочено гласуване за час и половина, защото, както споделих, планирахме сложно гласуване. Но а, се отложиха нещата от първото гласуване, защото а, се отхвърли изцяло. И така имаше готовност на редица членове на комисията да се изкажат, да коментират. Доста въпроси бяха зададени. А, ще се опитаме да им отговорим, но нека чуем и останалите желащи да се изкажат, но все пак искам да поясня а, каква е процедурната ситуация, що се отнася до прехвърлянето на, а, към пленарна зала. Но наистина, нека чуем всички а, колеги, които искат да се изкажат. Госпожа Аргентини, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нямам намерение да а, оспорвам и да дебатирам гласуването, което току-що направихме. Но като координатор на зелените слушам гласовете в тази зала, които казват, че е, трябва е, чисто и просто да не е, отбележим факта, че сме извършили демократично гласуване и опити да се заобиколи факта, че е осъществено това гласуване. Аз не съм част от големите партии, затова съм свикнал от време на време да губя така работят нещата в демокрацията и ме шокира факта, че се произвежда дебат след гласуването за начините да се заобиколи това гласуване и а, се получава такава дис дискусия, че едва ли не а, се а, шантажират по някакъв начин гласувалите. Не става въпрос за мнозинството не се уважава мнозинството, което е гласувало и всеки един гласувал, който е взел изключително внимателно решение за това какво и как да гласува за борбата с терористите. Искам да чуя отговорите на въпросите на господин Вебер, но също така ми се иска да продължим да обсъждаме в духа на демокрацията и този дух като че ли напусна тази зала. Please. Of course we Разбира се, ще завършим с вас, господин Киркет, но нека чуем господин Биркер сега. Благодаря, господин председател. Мисля, че нещо изтървано от поглед. Мисля, че това, което стане е много по-сериозно, отколкото изглежда на пръв поглед. Казват ни, че искаме общи стандарти, но, но, но всъщност защитата на данните си остава от ресора на държавите членки. Няма европейски стандарти с прилагането на блок 1. А вие още повече попречихте за ефикасното ползване на тези данни в борбата срещу тероризма. Просто пречите да се използва, да се използват тези данни в борбата срещу организираната престъпност, защото това ще ще бъде втората част. И заради това отхвърляне, това гласуване, не само попречихте ефикасната борба срещу тероризма, но също така и попречихте използването на този инструмент за борбата срещу бензината престъпност и трафика на наркотици. Дания даде добър пример на национално равнище. 90% от случаите на престъпления, свързани с наркотиците, са могли да бъдат използвани, защото са използвали данни от регистрите на пътниците. Така че има положителни примери, които доказват колко е важно да се използват тези данни. Ето защо трябва да носите двойната отговорност. И наистина вие попречихте да има повече сигурност за гражданите. Нашата комисия вече не отговаря за вътрешната сигурност, а за вътрешната несигурност и това е което левицата успя да направи днес. Съвсем накратко, господин председател, в подкрепа на докладчика господин Кирхет и казаното от колегите Манфред Вебер и други, по-конкретно за възможността на демо, за демократично гласуване от страна на всички колеги в пленарна зала. Ако процедурите го позволяват, не разбирам защо да не го направим, при положение, че последствието от този от това гласуване е такова. Не е да заобикаляме нещо, не е, че не уважаваме решението на тази комисия, но на практика това означава, че ако имаме една основа а, и не действаме, означава да си измием ръцете като Пилат Понтийски. Ако вече сме сложили крака на земята, това означава да действаме напред. Години ще минат, следващия мандат ще дойде, преди да се вземе каквото и е да било решение. Връзката с досието за защита на данните означава, че няма да се справим с това, че няма да поемем тази отговорност. Прехвърляме нещата на Лисабонския договор и за това смятам, че в уважение изпълнение на това, което е решило това е, нашата комисия, можем да попитаме колегите ни, останалите ни колеги в пленарна зала, просто едно гласуване да или не в пленарна зала. Благодаря, господин председател. А сега обратно към докладчика, господин Киркет. Господин председател, да, хората коментират, че се опитваме да заобихлим правилата. Напротив, ние просто ги изследваме. И за това искам да ви помоля да се консултирате а, и да си припомните един друг мой доклад, а, който а, претърпя същото, а, същите развития, само че тук беше отхвърлена, беше приятна пленарна а, зала. Чисто и просто следваме правилата и аз съм доста наясно с този, това правило а, по отношение на пред, Тишния ми доклад. Председателят, няколко пояснения. На първо място. Известно обяснение на гласуването, като че ли се получи тук. Някои заявления се направиха съвсем свободно, естествено. Но за да направим заключение от дискусията, мисля, че е честно да кажем, че сме съгласни, че основното тук не е да бъдем слаби или силни за а, или не всички форми на тероризъм, защото никой тук не поставя под въпрос а, а, ангажираността на всеки един от нас а, за, с борбата срещу тероризма. Всички е, членове тук, всички политически групи са ангажирани с борбата срещу тероризма. Това не е нашият залог. Залогът беше дали ще приемем измененията или не. Много а, е, дискутирани, продължителни обсъждания бяха проведени с, по тази доста спорна материя. На първо място обхвата, на второ място периода на а, запазване на данните, трето типа полети, които ще бъдат включени а, вътрешни в Европейския съюз или излитащи от трети страни към Европейския съюз или излитащи от Европейския съюз към трети страни. И по-конкретно отчитането на тежки престъпления. Защото не става въпрос само за тероризъм. Тук трябва да признаем, че предложението е насочено не само срещу тероризма, но и тежките престъпления, включително а, престъпления, а, също визирани в Европейската заповед за задържане, много други престъпления, които не представляват тероризъм. Това е обекта и е, тук никой не би следвало да поставя под въпрос е, антитерористичната насоченост на всички тук. Но все пак беше проведено гласуване. Имаме резултат от гласуването и нека да направим пояснение по процедурата. За какво беше гласуването. Мандата за преговори. Това е единственото гласуване, което се проведе, защото, нека си припомним, това а, досие за данните а, от пътническите системи, колкото и да е спорно то, колкото и ясно да, да стана това в нашата дискусия, Използването на данните от досиета на пътниците беше блокирано от председателския съвет а, нещо, а, което се случи в парламента, след решението на съвета да се промени правното основание на кодекса за границите на Шенген. Нека си припомним, съветът промени бав, а, правното основание от член 77 с правното действие на парламента на 70 член, който включ, капсулира това законодателство в съвета. Ние успорихме това и а, председателския съвет е за решението да блокира пет досиета. Шен, а, системата за оценка на а, Шенген, а, кодекса за границите на Шенген, пътническите данни, киберпрестъпленията. Пет досиета бяха блокирани, включително Европейската заповед за държане. И така, целият този пакет е блокир, блокиран от председателския съвет и единствено председателския съвет може да го разблокира, да промени процедурите. И така, беше казано, че бихме могли да прехвърлим гласуването в пленарна зала, но трябва да бъде а, взето от председателския съвет. Така че ако има мнозинство, че искаме гласуване в, в а, пленарна зала, тогава ще прехвърля, а, направя това предложение към председателския съвет, за да се а, вземе това решение. Но би следвало председателски съвет да разблокира целият този пакет от 5 досиета, защото ако те не се разблокират, няма как да се гласува, което и да било от тях в пленарна зала. Спомните си, взехме това решение. И така, това е което може да бъде направено. Това е и моето предложение, що се отнася до процедурата, ако вие сте съгласни. Господин Вебер, заповядайте. Also вие ja, аз искам да кажа, господин председател, че ЕНАП е на мнение, че трябваше да направим, да извършим последното гласуване. Миналата седмица се състоява на пленарна една дискусия с Ставаше дума за въглеродния адвокис. Беше взето решение за влагане, но след това имаше окончателно гласуване. Така че Миналата седмица имаше две различни мнозинства и това трябва да може да го направим в комисията. Но това е въпрос на процедура и то остава отворен. Бих искал ние да поставим въпроса на конференцията на председателите, да не дискутираме тук. Всички знаем, че това е едно много, много важна тема, но ако една голяма група задава правни въпроси, ние вече четохме регламента, има правни въпроси, които се поставят, за да се види какво може да направи една комисия и какво не може да прави. Това трябва да бъде оценено от справните служби. Когато става дума за тълкуването на регламента, това е комисията по конституционалните въпроси, която трябва да се произнесе. Трябва да се изясни дали една комисия има право да отхвърля някакъв законодателен акт или не, но аз съм доволен, че вие решихте да прехвърлите досието на конференцията на председателите, защото този въпрос трябва да бъде разгледан. Дори Мафре Зебер да го беше казал, това не е просто гласуване за насочване. Това всъщност е, имаше едно изменение, по което гласувахме. И според мен ние трябва да гласуваме по измененията на законодателното предложение. Това е една процедура, която си е предвидена. И аз моля да приключим днес с гласуването. Може да използваме регламента, разбира се, но за момента ние гласувахме по едно от многото изменение, но текстът като такъв не е бил изменен. Тъй, че ще трябва да гласуваме по целия текст. И припомням също, че това не беше просто един едно гласуване за насочване просто така. No, excuse me. There is, there is a member Извинявайте. Господин Войшовски поиска думата. Или господин Войчаховски. Аз съм малко чуден от това, че има толкова процедурни неясноти. Имаме пределно ясен правилник, който предвижда гласуване в пленарна зала. Член 156 предвижда именно това, когато предложението бъде отхвърлено от парламентарната комисия. Разбирам, че парламентарната комисия е отхвърлила досието и то следва да бъде гласувано в пленарната зала. И в зависимост от резултата от гласуването в пленарната зала, е, се определя и съдбата на предложението. Нашето гласуване не приключва нещата. Предложението трябва да се гласува в пленарната зала. Не виждам никакво основание за всички съмнения, изразени тук. Понякога правилникът не е, предел... не е достатъчно ясен, но в този случай е пределно ясен. Господин председател, аз мисля, че Вотът, който приключи, не биваше да доведе до дискусия на съдържанието. За моята група не никакъв проблем а, този документ да бъде подложен на гласуване в пленарната зала – може би НП чисто и просто не са свикнали да губят вотове. Е, сега загубиха. И загубиха, защото имаме определени правни процедури. Обикновено парламентът разполага с ресурси и възможности за по-нататъчни действия. Вие сте тези, които решавате, но нека да не гласуваме съдържанието на предложението. За НП може и да е неприятно това, което се случва, трябва да го преглътнат. Парламентарните власти са тези, които решават а, процедурата. Няма смисъл да обсъждаме съдържанието. Господин Албрехт, Аз мисля, че трябва да приемем факта, че е взето решение. Това решение от правна гледна точка е достатъчно. Следователно, не може да има гласуване в пленарна зала, защото това означава да влезем в противоречие с, решение, с, с решението, което беше взето тук. Аз мисля, че трябва да има проверка, но след като решението вече е взето, не може да се гласува друго. Това е. Взето е решение. Координаторите на големите групи на НП и на социалистите, които искат да вземат думата. И след това ще приключим госпожа Матю. Господин председател, ние не сме приключили гласуването, нищо, че гласувахме по изменението за отхвърляне. Okay. Eh, uh, Съвсем накратко, след гласуването започнаха много тълкования за правната ситуация. Аз не съм специалист по правилник и това, което каза госпожа Ромеро Лопес, каза е вярно. Когато се оспорва ситуацията или когато правната ситуация не е ясна, има процедури за искане на пояснение. Аз не мисля, че ще успеем да стигнем до разумно решение сега. Нека да отнесем въпроса към заседанието на координаторите и да видим дали да се обърнем към правната служба или към секретарията и видим какви са процедурите. Имаме заседание и днес и утре, имаме време. Не е нужно да вземем решение сега. Госпожа Матио. Господин председател, ние гласувахме изменението за отхвърляне. Аз не смятам, че сме приключили гласуването и мисля, ще трябва да свършим с този въпрос. Това е изменение, господин Луи Мишел. А самото гласуване не е приключило. Мисля, че председателят ще трябва да доведе до край това гласуване, господин председател. Мистер Мораес, Господин Мораес, координатора на социалистите и демократите, за процедурата, за пътя напред, ако желаете. Доколкото аз виждам, днес е приключено гласуването в комисията, така че край на гласуването. Само за да се изкаже от социалисти и демократите, ще повторя това, което беше казано от докладчика и други. Нашето разбиране преди началото на гласуването беше, че това ще бъде прехвърлено на в пленарна зала според правило 56 и тогава, щом бъде отхвърлено, ще бъде решено отново от пленарна зала а, дали ще се върнем в нашата комисия или не. Компромисите могат да постигнати от а, а, различните групи, но разбира се, трябва да се познаем точно с процедурата. Но това беше нашето разбиране в случай на отхвърляне на това гласуване. А, и а, това беше казано и от други по време на дискусията днес. Това не зависи от политическо решение, което е взето днес. Това е чисто и просто процедурата. Това е нашето гледище за случващото се и ние като група бихме искали пояснение, колкото може по-скоро, дали това е действително процедурата, така както ние разбираме. И след това следваме съответната процедура. Това е. Благодаря на всички. Доста обсъждане. Е, ще се опитам да направя резюме. На първо място правни пояснения. Има един правен принцип, а именно, че обектът не може да върви срещу собствените си правни актове. Ние гласувахме резултат от гласуването беше да отхвърлим предложението, така че не може да гласуваме отново. Няма как да противоречим на вод, който вече е проведен. Може би някой от членовете не разбирам, но веднъж направен но това изявление, веднъж е, извършен този а, юридически акт, няма връщане назад. Оставаше въпрос за мандата за преговори. Това не е края на историята, предстои и пленарната част. Това обаче означава, че трябва да поясним пътят към пленарна зала, кое, за което не виждам възражение. Първоначално направено от господин Вебер – без възражения, но през а, председателския съвет. Защото припомням, това беше решение от тяхна страна, че нито едно гласуване от петте блокирани досиета, така наречения шенгенски пакет след промяната на правното основание в страна на съвета преди месеци. Така че няма а, да пропуснем това. Ще се обърнем към председателския съвет, за да поясним и също така да изясним правния път за прехвърляне на досието към пленарна зала, последната инстанция по такива досиета. И накрая ви припомням един прецедент за начина по който ние се държим тук до момента, нашата последователност а именно този за статистиката от престъпления, което също а, беше на а, господин Кърхоп като докладчик, беше отхвърлен от гласуването, което означава, че няма да се гласуват след това измененията. Това е заявлението на комисията чрез това първоначално гласуване. Това е е заявлението и това означава, че гласуваме по резолюцията като цяло, но остава и пленарното гласуване. Така че нека стигнем до пленарно заседание и ще намерим начин. Това ще бъде краят до тук. А сега продължаваме с срещата на координаторите. Господин Фос, нещо последно искате да кажете? Само още веднъж да поясня. Моля ви, нека чуем господин Фос. Ако ми позволите, въпроса за блокираните досиета. Той няма нищо общо. Въпросът е дали това единично гласуване, без окончателно гласуване, може да бъде прехвърлено изобщо а, в пленарно заседание. Дали не е нужно пояснение председателят? Точно така. Решението заето от председателския съвет и то единодушно беше да няма гласуване в пленарна зала без гласуване в пленарна зала. Това беше конкретното решение. Много ясно и беше казано, че ние можем да продължим да преговаряме, да обсъждаме, да гледаме досиетата, но няма да има решение, няма да има гласуване в пленарна зала, освен ако няма общо решение за разблокиране на петте досиета от страна на председателския съвет. Много ясно ми беше казано това. Ето защо нека прехвърлим този, този случай към председателския съвет и да видим какъв е пътят към пленарна зала. Благодаря на всички. 11.45 среща на координаторите. След 40 минути. Благодаря.